Председателят, продължаваме с гласуването. Стигнахме до доклада Гресле. Предстои ни само едно поименно гласуване. Моля гласувайте с електронни карти. Режим на гласуване. Преди това обаче ще дам думата на председателя на комисията, на ресорната комисия. Господин председател, скъпи колежки и колеги, Господин председател, уважаеми колеги, като председател на комисията Няколко члена ми обърнаха внимание, че са получили е, писмо о, от е, ръководството на ОЛАФ. Е, писмената информация всъщност не е стигнала до е, Комисията по е, бюджетен контрол и аз ще призова председателя да предприеме необходимите стъпки, предвидени в правилника за проучване, за разследване на случая. Благодаря ви. Благодаря за тази информация. Ще предприемем необходимото във връзка с вашето предложение и искане. А сега, по именно гласуване по доклада Гресле. Моля, гласувайте.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 Докладът е, не получи необходимото мнозинство и затова не е прият. Der gemeinsame Standpunkt des Rates ist daher in der geänderten, ist der nicht geänderten Fassung. Така че е, по този начин всъщност се обявяваме за одобрена е, позицията на съвета в общото становище. Преминаваме към следващия доклад. Гиголд. Ще гласуваме по първата точка в е, две части. Първа част. Е, кой е за, кой е против? Е, въздържали се. Не, е, председателят пояснява, само за втората част е предвидено поименно гласуване. Така че по първата част гласуваме е, сега. Кой е за, против, въздържали се, приема се. Втора част е, поименно гласуване с електронни карти. Моля, гласувайте. Die Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. Отхвърля се. Сега гласуваме второто изменение. 2CP. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. Член 14б, е, алинея първа, е, точка Х, е, второ изменение ЦП, кой е за, против, въздържали се, приема се. А сега ще гласуваме по целия текст на комисията. Моля, гласувайте с електронни карти. По именно гласуване. Die Abstimmung ist eröffnet. Е, можете да гласувате. Има режим на гласуване. А сега вече край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 2 ЦП, Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 3. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. А сега ще гласуваме е, измененото предложение на комисията. Кой е за, кой е против? Въздържали се? Приема се? Ще дам думата на докладчика. Уважаеми колеги, господин председател, бих искал да предложа да се върне този въпрос обратно в парламентарната комисия, за да се почнат колкото се може по-бързо преговорите с съвета, след като съвета свърши това, което трябва да направи и да реши окончателно. Благодаря ви, господин докладчик. Сега гласуваме по предложението на докладчика за, против, въздържали се. Приема се. Така ще процедираме, господин докладчик. А сега преминаваме към доклада Гроте. 22 до 25 и 27 е, е, се гласуват анблок е, поименно. Моля, гласувайте с електронни карти. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 21 по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 26. Моля, гласувайте. Die Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 28. Предвижда се електронно гласуване. Моля, гласувайте. Die Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. Отхвърля се. А сега ще гласуваме измененията, е, измененото е, предложение на комисията. Маля гласувайте с електронни карти. Geschlossen. Край на гласуването. Приема се. Wir darf dem Herrn Berichterstatter das Wort erteilen. Ще дам думата на докладчика, господин председател. Както и при предишното искане, Съгласно член 27, алинея 2 от е, правилника, ще поискам да отложим е, окончателното гласуване по законодателната резолюция. Е, кой е за това предложение? Пита председателят. Кой е против? Въздържали се. Струва ми се, че трябва да направим проверка. Затова ви предлагам електронно гласуване. Моля, гласувайте с електронни карти. Die Abstimmung. ist geschlossen. Край на гласуването. Приема се. ще действаме така, както бе е, поискано и както вие гласувахте. А сега пред... минаваме към следващия доклад, Варио. На... Е, гласуваме първо измененията. Е, кой е за, кой е против, кой се въздържа, приема се. Втори блок при това положение отпада. И сега ще гласуваме по предложението на комисията с съответните изменения. Моля да гласувате с електронни карти. край на гласуването. Приема се. Гласуваме по законодателната резолюция. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. И така, поздравяваме докладчика Парньо. Преминаваме към доклада по димата. Данък върху финансовите транзакции. Ще гласуваме по измененията е, Амблок, а именно 1 до 32, 35 до 38, 41 до 54. Кой е за? Кой е против? въздържали се, приема се. Изменение 33, отново изменение на комисията, кой е за, кой е против, въздържали се, приема се. 34-то изменение, кой е за, против, въздържали се, приема се. 39 е, в три части. Гласуваме по именно първа част, е, кой е за, против и така нататък. По именно гласуване, моля. Край на гласуването. Приема се. Втора част. Гласуване. Край на гласуването. Приема се. Трета част. Режим на гласуване. Край на гласуването. Приема се. 55-то изменение в две части. Първа част, кой е за? Кой е против? въздържали се, приема се. Втора част, кой е за, кой е против, въздържали се, приема се. 58 изменение, по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Сега ще гласуваме по 56 и 57. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Отхвърля се. Моля да гласуваме по изменението, предложено от комисията. Кой е за, кой е против, въздържали се. Приема се. И така, сега ще гласуваме вече по измененото предложение на комисията. Кой е за, против, Въздържали се. Приема се. Идва ред на законодателната резолюция по именно гласуване. Моля, гласувайте с електронни карти. Край на гласуването. Приема се с голямо мнозинство. Много сърдечно поздравяваме за този резултат докладчика. Преминаваме към доклада Байлт. Ставам думата на докладчика. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, ще използвам случая, за да изразя очудването си че по тази много важна тема, свързана с присъединяването на Латвия е, към еврозоната от 1 януари 2014 година, не бе предвиден дебат, нямаше разисквания. Е, фактът, е, че, така да се каже, мненията са ясни, не означава, че една толкова важна тема трябва да бъде пренебрегвана, когато се планират разискванията. И аз смятам, че ръководството председателския съвет е трябвало да предвиди време за разисквания можеха да се предвидят е, съответните промени в програмата и дневния ред за тази седмица, така както го направихме и при други точки. От сега е, казвам всичко това, защото смятам, че действително е, Латвия заслужава повече внимание. Още повече, че тази страна положи неимоверни усилия през последните години, за да покрие всички изисквания и критерии. В заключение ще кажа само, че много се надявам, че независимо от тези пропуски в нашата организация, тук в Европейския парламент, на 1 януари 2014 година Латвия ще влезе в еврозоната и ще покаже, че е един достоен член на еврозоната. Благодаря ви, е, колега Балц. А сега ще гласуваме по първото изменение. Е, моля, гласувайте. Електронно гласуване се предвижда. Край на гласуването. Отхвърля се. Второ изменение. Отново електронно гласуване. Моля, подгответе се. Режим на гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. А сега ще гласуваме по законодателната резолюция отново електронно по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с голямо мнозинство. Много сърдечни поздравления за Латвия. А сега преминаваме към следващата точка. Безопасност по пътищата. Изменение 4. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Отхвърля се. Да, добре, ако желаете проверка, разбира се. Електронно гласуване за проверка. Abstimmung beendet. Край на гласуването. Приема се. Много ви моля да давате съвсем ясен знак с ръка, когато гласуваме с ръка. А сега първо изменение по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Второ изменение. Кой е за? Кой е против? Кой се въздържа? Приема се. 16 параграф в оригиналния текст. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение трето. Кой е за? Против? Въздържали се? Подхвърля се. Сега ще гласуваме по целия текст. Кой е за? Кой е против? Кой се въздържа? Приема се. Минаваме към доклада Товариш. Първо изменение, това е всъщност альтернативна проекторезолюция на една политическа група. Кой е за това предложение, кой е против, кой се въздържа, отхвърля се. А сега преминаваме към изменение 2 до 6. Кой е за? Кой е против? Много моля да направим електронна проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се предложението. Параграф 69 от оригиналния текст в две части. Кой е за първата част? Кой е против? Въздържали се. Приема се. Втора част. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Със същото мнозинство, но искате проверка, ще направим проверка. Моля, гласувайте. Die Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. Приема се. 70 параграф по именно гласуване. Режим на гласуване. Край на гласуването. Приема се. 73 параграф по именно гласуване. Режим на гласуване. Край на гласуването. Приема се. 77. 77 параграф по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 78 параграф. Отново по именно гласуване. Моля, гласувайте. Geschlossen. Край на гласуването. Приема се. 79 по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Параграф 80 в две части. Кой е за първата част? Кой е против? въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Параграф 81. Поименно гласуване, режим на гласуване. Край на гласуването. Приема се. Параграф 85 по именно гласуване. Край на гласуването. Приема се. А сега преминаваме към така променения текст. Кой е за? Против? въздържали се, приема се. Ако желаете, ще направим е, проверка с електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Благодаря. Преминаваме към гласуване на общото предложение за резолюция а, във връзка с а, наводненията в Европа. Няколко политически групи са подготвили този текст и го подкрепят. Кой е за, кой е против, кой, го, кой се въздържа, приема се. Докладът Маккарти е следващата точка. Реформиране на структурата на банковия сектор в Европейския съюз. Започваме с гласуване на параграф 4. По именно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Параграф 8 в две части. Първа част кой е за? Кой е против? въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Девети параграф от оригиналния текст в две части. Първа част по именно гласуване, така че обявявам режим на гласуване. Край на гласуването. Приема се. Втора част също по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Параграф 9, второ до 6 тире, и по именно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. А сега седмото тире, отново от параграф 9. Моля, гласувайте поименно. Край на гласуването. Приема се. Десети параграф, две части. Кой е за първата част? Кой е против? Въздържали се? Приема се. Втора част. За против, въздържали се, приема се. 13 параграф в две части. Първа част поименно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Втора част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 14 параграф от оригинала. Ще гласуваме в две части. Първа част, кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Втора част, по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Параграф 16. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Първо изменение. По именно гласуване. Кой е за? Против? Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. 30 параграф в две части. Първа част, това е за? Против. Въздържали се. Приема се. Втора част за. Против. Въздържали се. Приема се. Второ изменение по именно гласуване. Край на гласуването. Приема се. А сега точка от била е в две части. Моля, гласувайте по именно по първата част. Край на гласуването. Приема се. Втора част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Erwägung J. Erster Teil, wer ist dafür? Wer ist dagegen? Против, въздържали се. Приема се втора част по именно. Започнете гласуването. Прекратете гласуването. Приема се от преамбюла. Точка L поименно. Прекратете гласуването. Приема се. Точка от преамбюла М. За, моля. Против. Задържали се. Приема се. Точка Т от преамбюла на две части. Първа част за. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част за. Против. Въздържали се. Приема се. Точка от преамбюла АФ поименно. Започнете гласуването. Прекратете гласуването. Приема се. Точка от преамбюла А и от две части. Първа за против. Втора. Въздържали се. Да. Втора част за против. Въздържали се. Приемат се и двете части. Госпожа Ротберент. Добре. По-нататък точка от преамбюла АК. Поименно започнете гласуването. Прекратете. Приема се. И сега целият доклад Започнете гласуването. Прекратете гласуването. Приема се поздравления. По-нататък докладът ВОН защита финансовите интереси на Съюза. Първа част. Започнете гласуването поименно. Прекратете гласуването. Приема се. Втора част. За. Против. Въздържали се. Приема се. 16 изменение за. Против въздържали се, отхвърля се. Девета точка на две части. Първа против, въздържали се, приема се. Втора част за, на поименно втората част. Моля, започнете поименното гласуване. Прекратете гласуването. Приема се. И така стигаме до 11-та точка, поименно, по 11-та точка, поименно. Прекратете гласуването. Приема се. Четвърто изменение за против раздържали се отхвърля се. И сега се връщаме на стария текст, на две части за, против, въздържали се. Приема се втора част поименно. Започнете гласуването по втора част. Прекратете гласуването. Приема се. 14 точка първоначалния текст, разделно първа част за против, въздържали се, приема се. Втора част по именно, започнете гласуването. Прекратете гласуването. Приема се. 18 точка, 17 изменение за против, въздържали се, Отхвърля се. 18-то изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 19-то за. Против. Въздържали се. Пада. 20-та точка разделно. Първа част поименно. Започнете гласуването. Прекратете гласуването. Приема се втора част за против. Сдържали се. Приема се. 25-та точка по именно. Започнете гласуването. Прекратете гласуването. Приема се. 26-та точка по именно за Започнете гласуването, извинете, и прекратете гласуването. Приема се. 34-та точка разделно. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част поименно. Започнете. Прекратете. Приема се. 60-та точка. Разделно, първа част, поименно. Започнете по първа част от 60-та. Прекратете. Приема се. И сега втора част с дигане на ръка за против. Сдържали се. Приема се. Пето изменение за. Против. Държали се. Пада. Отхвърля се. Второ изменение за. Трябва да проверим пето изменение. Пето изменение. Започнете гласуването. Прекратете гласуването. Приема се. Прави бяхте да искате проверка. Второ изменение за. Против. Въздържали се. Да проверим. Второ изменение. Прекратете гласуването. Приема се. Шесто изменение за. Против. Раздържали се. Отхвърля се. И така. А, ако желаете да проверим, добре. Шесто. Трябва да си призная, че е много трудно се ориентирам, защото само 20% от вас си вдигат ръката достатъчно високо. Да, наистина отхвърля се изменението. Седмо изменение. За. Против. Раздържали се. Проверка. Седмо изменение. Прекратете гласуването. Приема се. Така стигаме до 8 изменение по именно. Започнете гласуването. Geschlossen. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Девето изменение. За, против. Въздържали се. А, приема се. Десето изменение. Същото мнозинство, прочим, но ако желаете, можем да проверим. Добре, започнете гласуването по девето. Прекратете. Тук имаме отхвърляне, тъй като гласовете са равни. Десето изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. Единайсто за. Против. Въздържали се. Приема се. Добре, ако желаете, да проверим по електронен път 11-то изменение. Прекратете. Приема се. 71 точка по именно започнете гласуването. Прекратете. Приема се. 20 по именно започнете гласуването. Прекратете. Приема се. 12-то изменение за задигане на ръка против Мисля, че се приема, но би трябвало да проверим. 12-то изменение. Започнете гласуването. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Тринай... де Д поименно. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 14 изменение за против, Сдържали се, мисля, че трябва да проверим. 14-то. Прекратете гласуването. Отхвърля се. И така стигаме до 15-то за против. Въздържали се. Отхвърля се. Добре, да проверим. 15. Все така става. Моля ви наистина да вдигате ръка достатъчно високо, защото сякаш между ръчното и електронното се появява разлика. Прекратете гласуването, отхвърля се. Трето изменение за. Против. Приема се. 89-та точка, първоначален текст по именно. Прекратете гласуването. Приема се. Първо изменение за. Против. Стържали се. Приема се. А сега стигаме до целия текст. За. Против. Сдържали се. Приема се. Поздравления, господин Волн. Така стигаме до следващия доклад. Ческова, първо изменение за против. Въздържали се. Приема се. Второто пада при това положение. Искате ли да проверим? Значи първо изменение. Моля да проверим електронно. Първо изменение. Прекратете гласуването. Приема се. Значи, останалата част става излишна и с това приключва гласуването за днес. И продължаваме нататък с, про... с обяснение на вота. Приятен обяд на останалите.